сериозно решение за интегриране на еврозоната в интерес на нейната стабилност и стабилността на целия единен пазар. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Имаме едно проекто предложение за резолюция е, за е, обобщаване на дебата. Тя ще се гласува утре. Следващата точка от дневния ред е доклада на Дейвид Мартин лишаване на някои страни от външно-търговски преференциален режим. 4 минути на докладчика. Much, Благодаря, господин председател. Господин председател, Европейският съюз поначало дава едностранно търговски преференции на нашите партньори от АКБО. Този режим бе атакуван в СТО. Междувременно е, получихме преходен режим, е, който ни дава възможност да запазим е, тези едностранни преференции и този преходен режим трябва да изтече с сключването на всички споразумения за търговски обмен с тези страни, но ние все още не сме е, го сторили. Сключването на е, такива споразумения е, ще даде възможност за свободен достъп до нашите пазари на 36-те страни от АКБО. Комисията смята, че временното решение трябва да бъде прекратено и съответно комисията предлага преференциалното третиране да е, отпадне от 1 януари 2014 година. Според мен комисията е права, но само на половина. Вярно е, че регламентът, е, е, който дава преходния режим, е временно решение. И наистина уместно е да се предвиди срок за излизането му от действие. От друга страна, обаче, имаме и е, други страни, е, с които поддържаме търговски взаимоотношения, които не получават съответния преференциален режим и справо е, се оплакват от известна дискриминация. Не бива да създаваме впечатлението, уместно или не, е, че е, принуждаваме със средствата на силата едва ли не африканските страни да подпишат е, споразумения за економическо партньорство. Ето защо комисията на Европейския парламент за външна търговия прие краен срок 1 януари 2016 година, което е ясен сигнал за нашите търговски партньори, и в същото време дава възможност за приключване на преговорите. Някои колеги опонират, като смятат, че това е поредно удължаване на срока. Не е така, защото до сега срок не е имало. Това е първо предложение за определене на крайен срок и ако то се приеме, това ще бъде окончателния крайен срок никаква промяна не би могла да бъде направена без съответното предложение от комисията и приемането му от съвета и парламента. А това едва ли е вероятно. Комисията, Европейската комисия смята, че крайният срок 2014 година ще придаде ускорение на преговорите за споразумение за економическо партньорство. Трябва да кажа, че от разговорите си с много от заинтересованите страни стигам до извода, че обратното е по-скоро вярно. Повечето от тях смятат, че 2014 година е неразумен срок. А ако го приемем, според мен, ще изключим 17 страни от схемата. Те просто няма да могат да спазят този срок. А 2016 година представя една твърда, но постижима цел. Така че по технически и по политически причини, както и по економически причини, аз мятам, че 2016 е един разумен и постижим краен срок. И все още се надявам, че ще можем да убедим комисията да приеме този крайен срок. От една страна комисията ще бъде удовлетворена в своето желание да определи наистина крайен срок, от друга страна ще дадем на своите външно-търговски партньори един разумен срок за приключване на преговорите. Благодаря, комисар Дехокт. Сега ще се изкаже от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, Някои от вас получават съобщение, че Европейския съюз ще зароби 18 страни, както вече чухте от самия докладчик. Не ви се казва следното. До края на 90-те години Съюзът даваше на страните от АКТБ специални едностранни тарифни преференции, които са по-щедри от общата система на преференции – Според правилата на СТО, специалните преференции не могат да водят до дискриминация между страни в сходно економическо положение, освен ако не се направи изключение нещо, което бе направено последно за периода 2000 година 2007. Междувременно се очаква да приведем в съответствие нашите търговски взаимоотношения в съответствие с Правата на СТО. Междувременно бе подписано споразумението от Кутоно с страните от АКТБ. Страните се съгласиха без принуда да модернизират търговските си взаимоотношения. До тогава дори тези щедри преференции не успяха да подобрят износа от тези страни към Европа. За периода 1967-1999 дяла на страните от АКТБ пада от 7,7 на 2,8 на 100. Така че с член 16 от договора за който приемаме да се включат нови търговски спогодби, които са съответстват с правилата на СТО. Това е економическо целесообразно предложение. Заради опита ни с едностранните тарифни преференции – това предложение съответствие на политическото настроение към момента. Международната общност най-накрая принципно бе разправила, че политиката за развиващите се страни не води до устойчивост. Търговската политика на Съюза трябва да отразява също този факт. Както вече съм казвал, пак ще го повторя. Политическата ценност на двустранните спогодби е, че води до укрепване и създаването на институции за изпълнение на търговските ангажименти и задължения. Намалява се по този начин и възможността за лошо управление, най-вече корупция. Нека да обясня още веднъж за какво иде реч с този регламент. През 2007 към момента, когато бяхме приключили споразуменията за економическа партньорство с около половината страни от АКТБ, Съюзът прие регламента за пазарен достъп, за да позволи на партньорите ни по тези спогодби да имат достъп до пазара на Европейския съюз въз основа на безмитен режим. Това го направихме с разбирането, че нашите партньори ще приключат изпълнението на ангажиментите си за тези спогодби, като ги ратифицират и подпишат до две години. Това бе вярно в повечето случаи. Партньорите ни предприеха съответните мерки. 18 чак до миналата година. Няколко, години по... Няколко месеца по-късно и Зимбабве прие временната спогодба. Девет страни напуснаха и ще продължават 9 са най-слабо развити и ще продължават да имат безквотен, е, безмитен режим, тъй като се още отговарят на условията за всичко без оръжие. Само 8 страни са засегнати от предложението и те са обект на дискусията днес. По-точно казано, говорим за Ботсуана, Камерун, Кот Дивуар, Фичи, Гана, Кения, Намибия и Свазиленд. Питам се, защо тези 8 конкретни страни се нуждат от повече време, за да се пригодят към положението, което е такова от 12 години. А другите вече са го направили. И то за по-малко от 3 години. Говорим за предложението за ГСП плюс 2011 година. Положението като цяло е нещо, с което можем да се, говори, да се гордем. Продължаваме преговорите за екстензивни такива споразумения с всички региони, има много малки неизяснени въпроси с източната африканска общност, с Западна Африка и САДЕК. Изпълняват се и споразуменията от 2007 година с Карибския регион, Папуа, Нова Гвинея, източните и южните африкански държави. Някои от тях също продължават да водят преговори, за да получат цялостни регионални споразумения. Значи споразумението е за миналото. Спогодбите са парафирани към края на 2007 година. Тоест не става въпрос за преговори, за цялостни спогодби. Това е аргумент, който изтъпват някои, за да се удължи срока. Не. Спогодбата касае да уреди миналото, а не бъдещето. Има силна съпротива днес от тези, които искат да се продължи статуквото. Не мога да ни им задам въпроса. Ние не разочароваме ли предприемаческата класа от, класа от страните от ДКТБ, ако се удължи срока? Защо партньорите от Кения, Кот Дивуар и други, ако имат новаторски идеи, намерят пазар и искат да разработват е, продукти, да продължават да плащат тежки вносни мита през следните 2, 4 или даже 7 години. Как ще расте бизнеса, ако суровините са скъпи? Защо смятаме, че АКТБ не може да изнася нещо повече от основни сълскостопански продукти? Това съвсем не отговаря на сегашните реалност и потребности. Понякога човек вместо да изпише вежди, изважда очи. Аз поех ангажимент пред парламента през февруари 2010 година да подсиля системата на многостранна търговия. Тогава изразих своята амбиция да приключим преговорите за спогодбите за економически партньорство, ако резултатите са в съответствие с правата на СТО и насърчават развитието. Като ресорен комисар аз трябва да спазвам европейското законодателство. Поради тези причини, а също и поради убеждението ми, че е по-добре да се смени режима, аз продължавам да подкрепям предложението на комисия всичко да има правно действие от януари 2014 година и се надявам аргументите ми да убедят и парламента. Благодаря, господин комисар. Сега изказване от политическите групи Кристофър Фелнер. ЕНП. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, за да бъде смислен този дебат. Нека си зададем въпроса защо разглеждаме темата. Това е, тъй като всички търговски споразумения с Исландия, с Африка, всички те са всъщност до някъде противозаконни, защото те дискриминират едни страни срещу други. С някои от тях имаме търговски споразумения, с други не. И ми се струва, че мина неприемливо дълго време преди да стигнем до решението, че трябва да се въведе ред в търговските споразумения, така че да има по-добро инвестиране и управление в тези бедни страни. Всъщност, ако има търговски преференции, то е именно за да се направи този мост между предишните е, противоречащи на законността споразумения и сегашните споразумения за економическо партньорство. Някои казват, че годината, в която трябва да се прекратят споразуменията е 2014, други 2016, 17, като че ли всяка година е добра, само да не е текущата година. И така минаха вече 12 години в спорове. Всичко това се случи докато други бедни страни, които не са в района на АКТБ, пострадаха. Освен това, ми се струва, че един такъв подход е несправедлив и спрямо страните, които сключиха с нас поразумения за економическо партньорство. Нека третираме всички наравно. Нека се каже, че тези економически споразумения са важни. В крайна сметка, нека се замислим и за останалите страни те също трябва да бъдат третирани справедливо. Време е да се сложи край на времените мерки. И всъщност това е есенцията на предложението на комисията. Мисля, че е добре да стигнем до съгласие на първо четене и да се въведат правила веднъж за винаги, колкото се може по-бързо. Необходимо е също така да стигнем и до финалното четене в съвета, защото е, Вярно е, датата на приключване е важна, но в крайна сметка това е само една дата. Добре е да стигнем до съгласие, а докладчикът ще реши дали да продължим преговорите с съвета по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря. След първия оратор вече имаме реплика от господин Камал към господин Фелнер. Господин Фелнер, готов ли сте да отговорите на репликата? Да, сигурен съм, че сте готов. Господин Кам... Камал, дали мога да попитам ораторът, който говори за справедливост, за честно отношение, дали смята, че е честно да бъдат принуждавани от тези страни, които не желаят да участват в системата от споразумение за економическо партньорство, които не смятат, че е един аршин подхожда на всички, да е, влизат в такава, такава схема. Смятате ли, че това е честно спрямо тези страни? И какъв ще бъде вашият отговор? напълно ясно е, никой никого не принуждава да подпише каквото и да било. Ние им предлагаме да преговарят за споразумение за економическо партньорство. Ако предпочитат е, да, да е, не участват в такива преговори, те ще бъдат третирани еднакво, както всички останали страни с нисък национален доход. Но след като е, сме стъпили в незаконно, неотговарящо на международната уредба споразумение, това винаги ще бъде така и, и няма начин да е, докажем, че това е справедливо. Благодаря господин Ланге от името на социалисти и демократи. Благодаря. Господин председател, господин комисар, госпожи и господа, мисля, че в хода на преговорите за економическото партньорство никога не бива да забравяме стартовите позиции. Ние имаме един компетентен комисар, големи екипи от експерти, а от другата страна на масата за преговори е една или друга сравнително млада държава без е, особен експертен потенциал и опит. И, и трябва да ги разберем. Трябва да, да им дадем повече възможности, повече време. Не бива да създаваме впечатлението, е, че с този груп инструмент, какъвто е регламентът, за чието изтичане говорим, би могъл да регулира отношенията на взаимоизгодна основа. За да се постигне взаимната изгодност, в случая е необходимо повече време. И ето защо аз подкрепям позицията на, на докладчика. Това е позицията на социалистите и демократите още две години, т.е. до 2016, като се каже ясно, че това ще бъде окончателен краен срок. Междувременно да, да направим опит да сближим позициите на масата за преговори. Либерали и демократи, Алде, господин Риналди. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Ние подкрепяме предложението, което се ползва с консенсус в Комисията за търговия на парламент. Имаме краен срок. Абсурдно е, е да отхвърляме предложението на комисията. Да, краен срок трябва да има, но ние държим той да бъде малко по-дълъг. И до известна степен трябва да поуталожим страстите в хода на този дебат. Комисарят се опита да говори в такъв дух, като спомена съвнително ограничение външно-търговски обмен. За някои страни от АКБ обаче това далеч не е пренебрежима сума. Някои от е, е, нашите мъжтърговски партньори смятат, че един съкратен краен срок би е, компрометирал преговорите за економическо партньорство. Ние се нуждаем от такива споразумения за економическо партньорство и трябва да подходим към сключването им добронамерено, за да спечелим, така да се каже, сърцата и умовете на своите партньори. Впрочем, тук става въпрос не само за съответните правителства, а и е, за деловите среди, за общественото мнение – е, във въпросните страни. Да не говорим, че понякога националните парламенти на тези страни е, с основание възразяват срещу едно или друго договорно положение. На последното заседание на парламентарната асамблея, е, обща с АКБТО, е, се чуха такива гласове и ние се опитахме да изясним позицията на Европейския съюз. Нека не отстъпваме от този подход. Госпожа Келер от името на Зелените. Благодаря. Премахването на развиващите се страни от регламента за пазарен достъп означава да ги принудим да спишат споразумение за економическо сътрудничество, партньорство което най-вече е в интерес на Европейския съюз, а не в интерес на нашите партньори, развиващи се страни. Съюза иска да намали бедността, предприема редица външни политики в това отношение. Но по отношение на Камерун, Намибия, тези страни ще бъдат много сериозно засегнати от изключването от списъка. Проектите в Източна Африка ще се провалят, ако Кения сключи подобно споразумение. Не можем да насърчаваме свободната търговия, да казваме на някои, съответно трябва да купувате нашата стока. Ако комисията смята, че търговията е средство за развитие, те не трябва да и пречи. Парламента, съответната ресорна комисия предложи да отхвърли това споразумение и мисля, че трябва да подкрепим тази позиция. Обединената левица. Господин комисар, колеги, днес обсъждаме предложение, което ще накърни сериозно имиджа на Съюза, според мен. Нашите партньори са все още на масата за преговори, а сега искате да им опрете дулото в главата и да ги принудите да сключат споразумение, като ги запазвате, че ще изгубят достъп до пазара, ако не подпишат. Вие абсолютно опетнявате името на Европейския съюз като партньор в преговорите. Доколкото разбирам от посланици на тези страни, никой не знае за какво става дума за страните и за гражданите им. Комисията за развитост следи какво е положението. Тя много добре е запозната с положението в Африка. Затова и колегите и господин Зимер отвърлиха предложението на комисията. Моята група подкрепа тази позиция категорично най-вече заради евентуално пагубното въздействие на търговските отношения. Моля да гледате на всичко гледна точка на развитието, да не позволявате на комисаря по търговия да поставя под въпрос десетилетия с тясно сътрудничество с подобно късогледство. Гласуването ще е поименно. Господин Дегохт, вашето предложение ще направи на пух и прах източна африканската общност. Вие ще изолирате Кения от другите членове на тази общност. Може тези страни и да отвърлят Европа като основен партньор. Има някои търговски нации, които ще се зарадват от такъв, такъв развой. Вашите обвинения към африканците не са основателни. Искате да наказвате закъснения, които вие сте причинили. Защо, например, комисията настоява партньорите ни да премахнат вносните, износните мита? Намибия събира такива мита върху чистият износ на стоки. Господин комисар, не сте ли съгласни с мен, че действията ви са късокледи и са в ущърп на интересите на Намибия и Кения. Призовавам ви да отвърлите предложението си. Господин Витал Морейра. Благодаря, господин председател. Тази законодателна инициатива повдига два въпроса. Основният е, може ли Съюза да оттегли преференциите си за страните от АКТБ, които те ползват едностранно. Е, едностранно да бъде отхвърлените. И вторичният въпрос е какъв е евентуалният график за преговори за сключване на съответните спогодби при условие, че в Котоно няма крайен срок във варианта от 2007 година. В регламента от 2007 година, първо искам да кажа, имаше преходен режим. На второ място, правилата на СТО гласят, че режимът е незаконен и е в нарушение на правилата. И на трето място, търговските преференции с едностранен характер са несправедливи за най-малко развитите страни, които не са в АКТБ ще са по-неблагодетелствани, а също и на тези членове на АКТБ, които вече са изключили спогодби за економическо партньорство с Съюза. Що се отнася до крайния срок и графика, нашата комисия не бе убедена от Европейската комисия и иска крайния срок да се удължи с две години. Вместо 2014 да е 1 януари 2016. Това е по-реалистичен и разумен подход. Не искаме срока да се удължава прекомерно, обаче, тъй като с това ще се запази несправедливото положение. Надявам се, че доклада на Дейвид Мартин ще бъде единодушно прият от парламента. Говори се за премахване на безмитния достъп до европейския пазар за някои страни от АКТБ. На това се казва изнутване. Според непрофесионална организация Колов, Подобен тип действия могат да изолират европейския пазар за някои сектори. Това ще е пагно за страните. В Намибия метата за износа на говеждо се равняват на 60 милиона евро, около 30 на 100 от износа. Споделям позицията на докладчика, че основният аргумент на предложението на комисията е да се увеличи натиска върху тези страни да подпишат спогодбите за економическо партньорство. Опозицията нараства срещу тези спогодби в гражданското общество, а комисията сега просто иска да принуди страните да подпишат тези спогодби, които не са в интерес на работниците, на малките дребни фермери. Аз не споделям мнението на докладчика, че трябва да дадем просто повече време. Просто трябва да бъде отхвърлено предложението на комисията. Благодаря. Сега Мария Байкочет. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Вие питате защо трябва да даваме повече време на някои страни, така че да изпълнят необходимите условия. Според мен тези страни не са готови, тъй като имат сериозни економически и политически трудности. Въпросът е Искаме ли тези страни наистина да осъществят напредък или бихме ги оставили в рисковата ситуация, в която се намират по-настоящем? Датата, която предлагаме ние, 2016 година, ни се струва по-подходяща, защото ще им даде време да изпълнят условията, а и така ще има правна сигурност за европейските компании, които работят там и биха могли да допринесат за развитието на тези страни. Така или иначе, две години са твърде кратко време, е, за да се изпълнят нашите ангажименти и за това аз утре ще предложа да отложим с още две години. Благодаря ви, господин Кашман. Благодаря ви. Според мен това предложение наистина упражнява натиск върху съответните страни да подпишат споразуменията за економическо партньорство, без да са решени някои спорни въпроси. Всъщност много от страните от АКТБ са изправени пред сериозни предизвикателства, като регионалната интеграция. Европа знае много добре, че за интеграцията трябва време. В Южна Африка, например, Странно е, че имаме споразумение между САДАК и ИПА, защото и двете страни като че ли в момента са в безисходица. Струва ми се, че стъпката, която предлагате, може да даде тласък напред, но може да се окаже и гилотина. Ето защо аз наистина подкрепям предложението крайният срок да бъде 2016 година. Това е един разумен компромис за всички страни. А и това ще бъде един тест за страните от АКТБ, защото ние преразглеждаме споразумението от Котоню Фонда на Европа за развитие. Трябва да си свършим работата добре. Благодаря ви и сега спонтанни изказвания господин Жуал Ферейр. Една минута. Господин председател, благодаря ви, господин комисар. Това предложение за регламент е наистина лош пример, защото то означава упражняване на натиск, избиване на ръце на тези страни. Ние не искаме да нарушаваме единството на страните от АКТБ, като упражняваме натиск върху всяка от тях по-отделно, за да сключат споразуменията. Това ми се струва, че би имало доста отрицателни последици за всички тях. Ето защо, може би, те се отнасят неохотно към нашето предложение. Аз до някъде ги разбирам. Би трябвало с тях да се работи в един дух на приятелство, на сътрудничество, като отчитаме спецификата на тези страни, а не да налагаме някакви неоколониални отношения и те да са в подчинена позиция. Благодаря ви, господин Патрис Терулян. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Всички знаем колко дълго и трудно вървят преговорите за сключване на търговски споразумения. Ето защо моето отношение не е еднозначно. От една страна не можем да си затваряме очите за това, че е, по-малко от половината от е, нашите страни търговски партньори са сключили споразумения. Другите ще трябва да побързат. От друга страна, от 2007 година ние знаем, че действащият регламент е с временен характер е, във връзка с процедурата в рамките на СТО. Ето защо аз смятам, че това, което предлага нашия докладчик е най-добрия компромис, така че и комисията, и страните от АКБТО да имат време да приключат преговорите. Ако този крайен срок 2016 утре не се ползва с мнозинство, аз призовавам колегите да отхвърлят целия проекто регламент. Благодаря. Е, дебатът е много интересен. Е, ако можех и аз бих сам си дал думата за изказване, но не мога. Затова нека сега чуем за заключителни думи комисаря Дегухт. Благодаря, господин председател. Аз бих могъл да ви отделя една минута от времето, отделено ми за изказване, при условие, че след това няма да ме прекъсвате. Но, извън микрофона, разговаря председателя с комисаря. Аз се отнасям с разбиране към прозвучалите тук е, изказвания, но убедително ви приканвам да се придържате към фактите такива каквито са. За какво става дума тук? Много, редица страни все още не са подписали или ратифицирали споразумения, сключени още през 2007 година. Ето това е реалността. Значи говорим за миналото. Твърдението, че ние се опитваме да ги принудим да е, сключат и ратифицират окончателен текст е, на някакво споразумение за економическо партньорство е невярно. Осем страни всъщност. Само. Относително ограничен брой страни. Ето кои са те. Камерун, бряг на слоновата кост, Фиджи, Гана, Кения и Свазиленд. Income countries. And you have two... И още Ботсуана и Намибия. Е, двете групи, между 6 и 8 е, има е, разлики по, по доход. Но във всеки случай, тук не се засягат развиващи се страни. Сред развиващите се страни имаме две категории. Най-слабо развитите, които се ползват със селски преференции, освен в областта на въоръженията, е, и другите, е, които е, се ползват от общите преференции или общи преференции плюс. Така че не става въпрос за тези най-слабо развити страни. Става въпрос за страни, по отношение на които, ако не сложим край на регламента, който винаги сме гледали, прочим, като навременен, е, ще е, е, продължават да търгуват с нас в нарушение на нормите в СТО. Знаете, останалите така или иначе имат достъп до пазара на Европейския съюз в такъв случай обаче, ако не прекратим регламента, както казвам, ще се породи неравенство между тези 8, които изброих и някъде 50-60, е, които не са обхванати от регламента. На второ място, принуждаваме ли някого да прави каквото и да било? Отговорът е не, ако не желаят да ратифицират спогодбата, която сами са сключили през 2007 година. Ми добре, да не го да не го правят. Дори тогава ние няма да им затворим вратата, ще сме готови да договаряме ново споразумение. Не виждам обаче защо на нас да се, да се гледа като на нечестни, несправедливи а, шантажисти, а, принуждаващи някого от позициите на силата и така нататък. 2007 кога? Беше преди 5 години. А самите преговори е, някъде 3-4 години е, текоха. Вече преди 12 години фактически е започнал процес. Че ние нищо друго не искаме от тях, освен е, да ратифицират това, което са обещали да ратифицират. Между 5 и 7 години вече са имали време. Сега им даваме още година и половина само за ратификация, не за договаряне на ново споразумение. Какво е това? Шантаж? Изнудване? Застрашаване на, на, на търговските интереси? Не. Според мен нищо такова няма. Господин Ланге казва, че тук е на лице конфронтация едва ли не между една силна комисия, Европейската комисия и е, от другата страна на масата слаби е, държави. Първо, благодаря ви за това, че смятате, че комисията е силна. Аз не съм убеден някои от нашите партньори са слаби. Наистина, измежду 8-те аз не споменах най-слабите, прочим. Тук говорим за страни с сравнително нисък и среден национален доход, не за най-слабо развити страни. И въпросът изобщо не се поставя така. Дали са силни или слаби е без значение. Както казах, единственото, което искаме от тях е да ратифицират това, което вече са подписали. Значи тук не става, и дума не може да става за някакво грубо, безпринципно отношение към когото и да било. И накрая на вниманието на господин Келер. Би противоречало на заявеното от мен, казва господин Келер, че търговията насърчава развитието. Ми не е вярно. При действащите схеми Търговският обем пада, спада и то драстично. И то е така, защото търговията не се свежда единствено до износ на даден пазар. Става дума за ангажиране на този пазар, за овладяване на този пазар, за двустранни стокови потоци. Става дума за подпомагане на търговския стокообмен, за изграждането на един жизнеспособен, динамичен пазар, който да е в състояние да изнася. И аз бих приветствал подобно развитие на нещата. Лично е, аз смятам, че е прискърбно, че търговския стокообмен с Африка намалява. Напротив, той би трябвало да расте. И по отношение на преговорите, които, които все още остава а, а, да, да водим, аз трябва да ви кажа, а, нямам никакви възражения и, и няма да се противопоставям на търговската асиметрия. Да изнасят и повече да изнасят с колегата Пибалкс, комисар Пибалкс, сме на абсолютно едно и също мнение по този въпрос, но нашите партньори трябва да спазят ангажиментите си за да можем да вървим напред, да създадем една солидна правна основа. Ето това искаме ние. И, и това е причината, по която аз ще отстоявам направеното от комисията предложение и изразява надеждата, че утре, като гласувате, ще го имате предвид. Ние не сме настроени срещу развиващите се страни или, или срещу Африка, Бог да пази. Става въпрос за а, проява на добра воля и поставяне на търговските взаимоотношения на една зряла, солидна основа в а, а, Африка на юг от Сахара е, е, между другото, там трябва да насочим вниманието си и не е случайно. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Господин Мартин, за заключителни думи. Господин комисар, трябва да обясните на парламента защо някои страни, които са парафирали тези спогодби, няма да ги ратифицират, защото господин Кашман, Шулц и други посочиха, че една от основните цели на тези спогодби би трябвало да е регионалното сътрудничество. Някои страни ги излагаме в меко казано тежко положение. Кения, например. Кения ако а, подпише такова споразумение, ще прекъсне отношенията с източно африканските държави. Иначе, ако последва собствения си интерес, ще подпише подобна спогодба. Същевременно, комисията, евентуално парламента, ще приемат търговската спогодба с Колумбия, където ще се дават сериозни търговски преференции – така Кения се ощетява два пъти. Нека да дадем 2-3 години на Кения, за да реши как да подходи, да намери пресечна точка между подписването на спогодбата и запазване на членството си в Източноафриканския съюз. Същото въжи за Южна Африка, за Ботсуана. Мнението ми е ясно. Вие искате 2014 година, защото това ще раде ласък на преговорите. Аз не искам този срок, защото той ще направи точно обратното. Първо ще влуши отношенията ни с страните от АКТБ и на второ място срокът не може да бъде спазен. Позицията на парламент е следната. Да не бързваме, да поставим кратък срок. И пак ще повторя. Крайният срок ще трябва да бъде спазен. Няма да може да бъде променен. 2016 година не е неразумен срок, така се дава време на африканските страни да помислят и се надявам също времено, че ние ще излезем по този начин по-разумни и по-малко нетърпеливи. Благодаря. Приключваме дебата. Гласуването е утре в 12 часа. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклада на Каренс между правителствените спогодби, между държавите членки и трети страни в сферата на